Освен това, много от комисиите решиха, че трябва да започнат между институционални споразумения, съгласно нашия правилник. Доклада за тези преговори може да се намери на пленарната веб страница, като заглавията ще бъдат оповестени в протокола на заседанието. Съгласно член 61 c Членовете, които стигнат поне до средния прак, могат да поискат до утре полунощ за преговорите да се гласува. Ако в този срок няма възражения, съответно преговорите могат да започнат. Също така искам да уведомя всички, че в сряда аз ще подпиша документ съгласно член 78 от правилника на парламента, като заглавието на документа ще бъде включено в протокола.